и същи. Ние работим много по въпроса, но е редно да оставим страните членки, чиято отговорност е да предприемат действия по това отношение. Председателят, благодаря. Приключваме дебата. Утре 12.30 гласуваме по доклада. Сега при... преминаваме към следващия доклад. Инфраструктура на язовири в развиващите се страни. Господин Деванири, давам му думата за 4 минути. Uh, Госпожо председател, колеги, с право през изминалия половин час обсъждахме причините за и начините за предотвратяване на безсмислени смъртни случаи по пътищата в Европа. Моят доклад за инфраструктурата на язовирите в развиващите се страни също се концентрира върху превенцията. Превенцията на безсмислена загуба на човешки живот. Загуба на човешки живот, причинена от наводнения, от прищени, от топящите се ледници в Хималаите и в Латинска Америка. По време на полет с хеликоптер на височина 18 000 фута, видях в Хималаите много красиви езера. Но това бяха и най-опасните езера, които бях виждал доста време насам. Срещнах се с представители на Международния център за интегрирано развитие на планинските региони. Те са установили, че в Хиндукуш, Хималаите и други има 8000 подобни езера – като една четвърта от тях са окачествени като особено опасни. Преди две седмици в Непал имаше земетресение. Не бе докладвано за това земетресение в Европа. Имаше обаче новини за него в Азия. Много хора загинаха. Магнитудът на земетресението беше 9,69 по скалата на Рихтер. Слава Богу, тогава не се отприщиха язовирите. Причината за изграждането на тези ледникови язовири и причината за създаването на естествени ледникови езера с морени е, че ледниците през определени периоди от годината се топят по-бързо. Водата от тези ледници обикновено захранва най-големите реки в света река Ганг, Янгца и други. Водата от топенето на ледниците захранва тези реки, които пък от своя страна изхранват 1 милиард и 300 милиона души. Тези хора живеят по поречието на големи реки и отглеждат култури, като например Орис. В резултат обаче от ускореното топене на ледниците и събирането на вода в тези 8000 естествени ледникови езера, езерата се отприщват, от това се причиняват наводнения. В момента сме свидетели на стихийни наводнения, като това в Пакистан. Тогава 20 милиона, 20 милиона души изгубиха домовете си. Хиляди хора станаха жертва на глад. 500 хиляди души трябваше да получат спешна продоволствена помощ. Бе загубена реколтата от жито за много дълги месеци. В много обширни територии на Пакистан Имаше подобни наводнения, подобни явления се наблюдават и в части от Индия. Големи реки, като Ганг, както и реките в подножието на Хималайте, вече не са предсказуеми. Сам станах свидетел на това какви количества вода се събират в тези региони. Не можем да възстановим морените, тъй като това са естествени структури. Можем обаче да упражняваме контрол върху изтичането на вода, като например използваме сифони или канали за отвеждане. Можем да изграждаме и тунели, така че да контролираме нивото на водата в местните реки и в ледниковите езера. Можем да изграждаме и резервуари за събирането на водата. Може да се предприемат немалко мерки. Затова призовавам да бъде създадена международна агенция с помощта на Европейския съюз и ООН, така че Индия, Пакистан, Непал, Бутан и Китай да могат да се справят с този проблем под егидата на Европейския съюз. Председателката благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. Моля, придържайте се към едната минута. Госпожа Хибнер. Dziękuję bardzo. Е, pani przewodnicząca, е, pani Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, госпожо комисар, мисля, че се намираме в положение, когато всички сме наясно, че много страни страдат от бедствия от неправилно построени, неправилно функциониращи язовири или от липсата на такива. Трябва да сме наясно, че при съществуващите климатични промени ще се сблъскваме с все повече и по-необичайни природни условия и много често ще се повтарят и наводненията. Затова трябва да се изградат съответни системи. Ние знаем как се прави това. Нищо ново не е необходимо в технологията на строене на язовири. Те се строят от много дълго време. Просто трябва да дадем възможност на страните да правят това. Следващият оратор. Благодаря. Наводненията са едно от най-разрушителните природни сили по отношение и на жертви, и на разрушения на инфраструктура. Най-много страдат най-уязвимите страни. Трябва да се предприемат адекватни мерки, защото ледниковите езера представляват голяма опасност. Съгласна съм с докладчикът, че могат да се предприемат съответни мерки, за да се предотвратят тези явления. Валежите, засилващите се валежи ще увеличат още повече опасността. Съществуващите язовири също ще приливат. Така че е необходимо да има а, конкретни действия. Ние все още и не можем да предвидим какво точно ще започне да се случва в бъдеще apa este o resursă deficitară deși acoperă peste șaptezeci din suprafața terei. Следващия оператор. Водата е изключително важна за живота, но тя може да е причина и за сериозни катастрофи, било то поради суша или наводняване. Отново се сблъскваме с парадоксът. Ораторът изключва микрофона. Ако може да включите микрофона. Cauza reliefului montan sau accidentat. Totodată aceste sisteme sunt o sursă de electricitate nepoluantă. Dar în cazul în care Ние трябва да работим за инсталации за създаване на електричество, които да не застрашават околната среда, но това също може да бъде опасно. Всички нови проекти трябва да бъдат придружени с изчерпателни анализи на въздействията, с одобрението на Международната комисия по язовирите. Насърчавам комисията да влезе в диалог с всички останали институции. Председателката няма други желания за изказване. Давам отново думата на господин Шевкович. Благодаря на господин Дева за доклада и за това, че ни обръща вниманието по този толкова важен проблем, за това, че очертава колко голям е този проблем. От дълго време той не бе поставен на дневния ред на международно ниво, така че благодаря за възможността, че ми давате възможност и на мен да коментирам темата. Комисията определено е наясно, че изграждането на язовирите има много различни аспекти, които бя, трябва да бъдат оглеждани в цяла, тяхната цялост, включително изграждане на капацитет, политически диалог, Вашата резолюция е много навременна, защото обхваща всички въпроси по изграждането на язовирите, включително необходимите инвестиции и технологични подобрения за тяхната устойчивост и за възможностите за намаляване на последиците за околната среда. Европейския съюз е, е, работи на международно ниво за преодоляване на последиците от климатичните промени с протокола от Канкун ние подкрепяме развиващите се страни в техните усилия да формулират мерки в националните си стратегии и планове за борба с климатичните промени. На местно ниво Европейския съюз също разработва проекти за устойчиво развитие на мал, в малък мащаб в доклада правилно се очертава и проблема с стопяването на ледниците. Особено в Хималаите. Съответно, засилващите се потоци от е, води застрашават е, и населени места и земеделски земи. В Азия има 70 000 ледници, Комисията признава, че топенето на ледниците и светкавичните наводнения, породени от тях, е проблем, който трябва да бъде отчетен и то с трансгранични усилия, с работа по контролиране на водните корита. Ние работим в сътрудничество с регионалните институции и е, Международния център за интегрирано развитие на планинските региони, както и с правителства от съответните страни за дискутиране на съответни мерки. В е, борбата с климатичните промени в Азия ние предоставяме е, финансова помощ в рамките на една нова програма, която ще започне в е, Бутан от 2012 година. Председателката благодаря на господин комисаря. С това приключваме разискванията. Гласуването по текста ще бъде утре в 12.30. Следващият доклад е на госпожа Цимер за подпомагане на развиващите